I was informed that uh, Mrs. Corazza bildt has a point of order. Моля ви, нека да изслушаме колегата. Кораца билт. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, бих искала да повдигна въпроса за измамата с гласуването на госпожа Лепен. If you, if, uh... Мога ли да взема думата, господин председател? Благодаря ви. Председателят. Ще помоля колегите да проявят уважение да изслушат госпожа Кораца Билт госпожа Кораца Билт. На октомврийското пленарно заседание заедно с други колега повдигнахме въпроса и вие казахте, че ще започнете официално разследване. Редица от нас още се питат какъв е резултата от това разследване, след като минаха вече доста месеци. Господин Марсел Деграф, съпредседател на групата на Европейските нации и свободи, беше санкциониран за е, измама при гласуването по гражданската инициатива, но нищо не чухме за гласуването на господин Никола Б. С картата за гласуване на госпожа Лепен, тя е генерална секретар на Националния фронт по схемата за търгови с емисиите. Надявам се да имате някакви новини по темата за нас, господин председател. Благодаря ви. Мога да ви осведомя, че бях натоварен от председателя на парламента да започна с едно съобщение на ваш интерес, което е точно по темата, но госпожа Лопен поиска думата и ще, го дам. ще я дам. Скъпи колеги, госпожа Кораца Билт е нещо май се е обсебила малко от мен, за което ти благодаря. Бих искал обаче да я осведомя, че противно на лъжливите твърдения по мой адрес, аз бях обвинена, обявена за напълно невинна в този случай. Right, now, Добре. По същата тема, която обсъждаме, ще ви прочета текстът, който ми беше предоставен и който трябва да ви представя от името на председателя. Започвам да чета. Както сигурно си спомняте по време на гласуването на пленалното заседание на 20 октомври 2015 година, председателят беше помолен от госпожа Кораца Билта да провери обстоятелствата, при които гос... системата за гласуване на госпожа Лепен е използвана в нейно отсъствие. На 17 декември 2015 година парламента беше осведомен за решението на председателя да наложи наказание на господин Деграф за поведението ми по време на споменатата сесия за гласуване, т.е. че той е използвал машината за гласуване на госпожа Люпен. Като наказанието се състои в отнемане на неговите дневни надбавки в, за период от 5 дни. Освен това, след като чухме различни членове на Европейски парламент, след които и господин Баи два пъти, председателят реши да наложи санкции на господин Баи за неговото поведение по време на гласуването на същото пленарно заседание, а именно, че е използвал от машината за гласуване на госпожа Лепен. Санкцията се състои в отнемане на дневните му надбавки за период от 5 години. И членът на Европейски парламент беше осведомен за това решение. Край на съобщението. А сега продължаваме. Okay. Oui, euh, monsieur le président. Господин Баи. Благодаря ви. Моето изказване се е, основава на член 174 и 177 от правника за дейността на Европейския съюз. Аз разбира се ще обожавам това решение, което не се основава на никоя разпоредба. То просто показва авторитарният начин, по който господин Шулц е, изпълнява поста председател на Европейския парламент, както стана ясно и през е, и последният вторник пред представителите на ООН. Това тези санкции се основават на абсолютно иллюзорни обвинения, с които нямаше как да се с които нямаше как да се запозная. Също така ви припомням, че в конкретния случай не аз трябва да докажа невинността си, а онези, които ме обвиняват, а четирима от петимата, между другото, са останали анонимни, те трябва да предоставят доказателства за моята вина. А и между другото, на никой не е обегнал факта, че господин Шулц води предизборна кампания за поредният а, ман, си мандат като председател от половин мандат на Европейския парламент и затова отстъпва на исканията на НП. We have taken, we have taken note Отбелязахме си решението ви да успорите решението на председателя на парламента. Сега госпожа Кораца Билт отново поиска думата. Господин председател, съвсем набързо само да кажа, че това е пример за публична лъжа, защото господин Никола бе лично на мен призна, че е гласувал от името на госпожа Лепен. Той ми го каза, в, като бяхме в колата и пътувахме за летището, и го каза пред госпожа Райс. Това само показва, че Националният фронт наистина смята, че те са над правилата на парламента. Благодаря ви, господин председател. I take the... Председателят. Прочетох и съобщението, с което се обявява наказанието на господин Баи. Is following the establishment of the